Дами и господа, моля ви да заемете местата си. avez reçu... Вие получихте проекта за дневен ред. Вие сте също били информирани, че ще има превод и на какви езици. Освен това, пред вас имате също и папки, в които имате първоначална полезна информация за новите членове относно работата и отговорностите на членовете на Парламентарната комисия по бюджет. Освен това, разполагате и равносметка за свършеното от предходният парламент, подготвен от секретарията, на който благодаря. Освен това, беше ви предоставен и корекция за 8, от 18 юли. Това са технически корекции, които бяха внесени заедно с други институции в тясно сътрудничество с докладчика госпожа Гресле. Съгласно член 231 от правилника, Водещата комисия трябва да разгледа проекта преди да бъде внесен в пленарна зала. Ето защо аз предлагам тези корекции да бъдат внесени на следващото пленарно заседание, ако никой от депутатите не възрази междувременно. Не виждам възражения. Считаме, че тези корекции са прияти с консенсус от нашата комисия. Ние ще разгледаме проекта бюджета за 2015 година. Междувременно искам да ви привлека вниманието върху факта, че тази точка от дневния ни ред е свързана също с точки 5 и 6. По тях все още няма назначени докладчици. Става дума за мобилизиране на инструмента за гъвкавост и на фонда за солидарност. Както вече ви е известно, съветът постигна съгласие миналата седмица на ниво Корепе да съкрати проекто бюджета, представен от комисията с 2,1 милиарда евро по плащанията и 522 милиона по поетите ангажименти. Вече има сериозна пропаст, която се оформя между поетите ангажименти и плащанията. И както и вие и аз можем да видим, че намаляването на плащанията с 2,1 милиарда, а ангажиментите се намаляват с 522 милиона. Искам да дам думата сега на общения докладчик, госпожа Гарсия Сабал Рубал, която ще говори по трети раздел. След това госпожа Моника Холмайер ще разгледа останалите. Благодаря, господин председател. Всъщност няма какво толкова да разказвам. Няма кой знае какви новини по отношение на бюджета за 2015 година. Както само обяснихте, съвета вече прие своята позиция и взе решение да намали с 522 милиона кредитите за поети задължения и с 2,1 милиарда кредитите за плащания. Това не решава проблема, който имахме по отношение на кредитите за плащане, всъщност задълбочава се пропаста за 2015 година. Нека да ви напомня, че нашата комисия беше предложила да се стигне до максималния таван, който се дава като възможност от многогодишната финансова рамка. Така че общо взето допълнителните урязвания, които бяха направени за бюджета, е, представляват нещо почти от сферата на, на фантазиите. Комисията даде своята позиция, така или иначе, обаче съвета реши да се намалят кредитите за плащания с 2,1 милиарда. Сега трябва да видим ние какво ще кажем в парламента. Надявам се, че съвета ще вземе разумно решение, ще приеме коригиращите бюджети, които вече са внесени. и Надявам се, че ще намерим решение на проблема с кредитите за плащане. Нямаме актуална информация в момента. Подозирам, че комисията ще ни представи състоянието на нещата за онова, което трябва да се плати до края на 2014 година и трябва да видим какво ще стане и за 2015 година. В Комисията по култура, където съм заместник, също говорих по общия бюджет. Представителя на Европейската комисия каза, че ако не вземем решение своевременно за коригираш бюджет, то тогава стипендиите по програмата Еразъм до края на годината могат да бъдат поставени под въпрос. Не ми се иска да стигаме до същия проблем, който имахме в миналото. Тогава не стигнахме до решение на време и трябваше да има извънредни срещи, трябваше да има спешно приемане на коригиращи бюджети и така нататък. Еразъм е един много важен пример. Еразъм е един от най-добрите примери за обща европейска политика и не искаме тези стипендии да бъдат поставени под риск. Така че като докладчик и като евродепутат наистина се надявам, че ще получим необходимата подкрепа. Би следвало да имаме категорична позиция по отношение на кредитите за плащане, защото това е най-големия проблем. Естествено, трябва да взема отношение и по кредитите за поети задължения. Те са свързани с приоритетите, с политиките, кредитите за плащания. Те представляват общо взето лека техническа поправка по отношение на кредитите за поети задължения. Естествено, трябва да положим усилия спрямо съвета, защото той ще плаща за изпълнението на програмите, за които вече сме поели ангажимент. Нека да не забравяме обаче, че политическите приоритети на нашия парламент бяха очертани в общите насоки от март и там казваме, че искаме да се отпуснат максималните средства за европейските програми, за да може съответно инвестициите да бъдат направени сега по ефикасен начин, а не да се чака до 2018 или 2019 година. Европейския парламент е, не е чак толкова голям значителен фактор, но е, създава и известно, е, известни е, условия за, за, за действие в държавите членки. Тези средства, за които говоря, могат да се използват за генериране на полезни програми и така нататък. По отношение на бюджета на Европейския съюз, смятам, че би трябвало да подкрепим държавите членки и да окоръжим различните видове програми, образователни, обучителни по характер, за да може Европейския съюз още веднъж да се превърне в организация, в структура, която е давана за пример. 50% е, за онези кредити за поети задължения, по които вече сме взели решение. Това имам предвид. По отношение на пилотните проекти и подготвителните действия. На тях се пада малка част от бюджета, но тя е много скъпа. По сърце на парламента и на евродепутатите. Има известни пропуски в това отношение. Депутатите на два пъти представяха проекти. Общия брой е 127 на, на проектите и има и някъде около 340 подготвителни действия. Средната сума тук е 1,453 милиона евро. Това са естествено предварителни оценки. Знаем, че комисията е отчела всички предложения на евродепутатите и съответно комисията може да ни каже да ни направи техническа оценка за това доколко тези програми са жизнеспособни или нежизнеспособни. Получихме на, на така наречения първи кръг информация за повечето проекти, за 4 проекта ще чакаме до септември. По отношение на критериите трябва да кажа, че оценката на Европейската комисия е важна, но ако парламента реши, че има политически приоритет за някой или а, друг а, конкретен проект, ние можем да приоритизираме съответния проект и съответно смятам, че би трябвало да положим всички усилия да се стигне до положителен резултат в това отношение. Естествено, че имаме нужда от а, оценка като предварително условие за действие, но ние също имаме право да определяме политическите си приоритети. Това е от мен за сега. Генерал. Благодаря, госпожо основен докладчик. Благодаря за споделената информация. Ние трябва да сме особено внимателни по отношение на кредитите за плащания и тези за поети задължения, защото ако не могат да бъдат финансирани поетите ангажименти, ще се стигне до задължения, които ще прераснат в дълг на, на Съюза. 24 милиарда са неизплатените задължения през 2013 година само. Затова е необходимо да сме много внимателни. Кой иска да вземе отношение по въпроса? Господин Манка. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni за zhrnutie problematiky. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за това, че направи представяне на положението. Напълно съм съгласен, че основният проблем е, че поемаме задължения, пък след това не осигуряваме необходимите средства. Аз съм бил кмет на един град в моята страна. Е, и освен това съм управлявал един цял регион и знам какво означава да закъснеят парите. Е, по време на Втората световна война е, изграждахме, всъщност разрушаваха се мостове и след това ги възстановявахме и 50% от средствата бяха наши собствени ресурси и когато липсваха останалите 50%, имахме голям проблем. Пред няколко години приехме директива заедно с съвета и там поехме ангажимент всички плащания да се осигуряват в рамките на 10, 30 или 60 дни. Сега съвета обаче стига до своето решение и ни създава проблем. Ако не платим на време, то кметовете няма да могат да се разплащат на време и е, съответно компаниите няма да получават своите пари. Е, 4% само от компаниите имат в момента достатъчно средства, за да могат да работят спокойно или пък имат достъп до кредитиране. Така че съвета трябва да осъзнае този проблем и ние следва да положим всички усилия, за да решим този проблем. Подобни трудности се появяват всяка година и единственото решение, по-моему, е да гарантираме, че нашите поети задължения ще бъдат обезпечени и естествено можем да променим и системата на собствените ресурси. Надявам се, че господин Юнкер ще предприеме това, което обеща по отношение на данъка върху финансовите транзакции. Благодаря, господин Турвалц. Thank you, chair. And... Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. В началото тя каза, че нещо ще се случи, ако съвета предприеме е, необходимите мерки. Тя каза ако. Аз съм от е, страната на дядо Коледа и вярвам в обещания, но не ми се вярва съвета да предприеме нещо подобно сега. Да се надяваме, че като дойде Коледа няма да има е, огризения на съвестта. Два коментара. Някои от е, задълженията, които поемаме са леко опортунистични. Т.е. поемаме ги и знаем, че едва ли ще бъдат изпълнени в обозримо време. Мисля, че трябва да направим нещо в това отношение, защото ако продължаваме да показваме, че сме най-добрите и харчим пари, които нямаме, то края ще е печален. Ако погледнем сега поетите задължения, иска ми се съвета да приеме едно конкретно задължение и това е средносрочния преглед. Защото не ми се иска той да е само формалност. Ако това се случи, някой вероятно ще каже, че в комисията по бюджета на парламента седят група идиоти и не ми се иска да чувам нещо подобно. Благодаря. En tout cas, l'autorité de, de l'Europe pourrait être altérée. Monsieur Lewandowski. Thank you, Difficult... Благодаря, господин председателю. Все още сме е, в периода на навлизане в работата за бюджета за 2015 година повече от 40% ще отидат за довършването на старите програми. Трябва нещата да са под контрол, като се има предвид Останалите суми от 2013 година през 2015 година трябва да се предвиди допълнителна сума за 2014 година, така че да се ам, пус... да е, има един мост между бюджетите и да се ам, намалят липсите в бюджета. Бюджета за 2015 година е все още с 2 милиарда, 2 милиарда по-малко, отколкото е предвиден, отколкото и ам, Таванът е 8 милиарда по-малко от този, който беше предвиден миналата или по-скоро тази година. Ам, трябва да има ам, добро управление и през 2015 година на бюджета, но това няма да е възможно. Има различни изявления на съвета, мога да цитирам някои от тях. Имаше през юни едно съобщение, че има стратегически стъпки, които трябва да се предприемат в времена на промяна, трябва да има стратегически стъпки, които да се предприемат в бъдеще, да има ам, смесване на публично и частно финансиране и, и ам, съкръщенията по по функция 1А противо, противоречи на това, а, което правителствата са договори на 26 и 27 юни. Бюджета за 2015 година а, предвижда и допълнение, допълнителни суми, така че да се затвори пропаста между бюджетите за 2014 и 2015. Мерси, благодаря, господин председателю. Благодаря и на докладчика за нейното изказване. Нов съм в парламента, нов съм в тази комисия. И а, когато се запознах с европейския бюджет, бях шокиран а, от проблема с плащанията. Три документа прочетох и установих, че проблема е от 2012 година. 12 години, през които европейските институции са ам, отлагали решаването на този проблем. Ако институциите искат да спечелят доверието на гражданите, трябва да спазват своите обещания, които са направили. Според мен позицията на съвета за бюджета за 2015 година е неприемлива. Ние трябва да затворим тази пропаст между отделните бюджети. <clears throat> Тук не става толкова много за доверието. Тук става въпрос по-скоро за един економически въпрос. Ако Европейския съюз не плати на тези предприятия и местни регионални власти, които са предоставили някакъв вид услуги, това ще е в ущърп на економиката. Няма да има инвестиции, получава се един дяволски, омагиосен кръг и не се стига до никъде. Благодаря. Аз дадох възможност да, да проведем дискусия веднага след като изслушахме основния докладчик. Сега искам да дам думата на госпожа Холмайер. Тя няма възможност да, да бъде тук в момента, ще дойде малко по-късно. Тя вече е в залата, така че и давам думата. Искам ам, да кажа, че се занимавам с бюджета на Европейския парламент, с бюрото проведохме интензивни дискусии. Състава е, е малко сложен, като се има предвид. Стария и новия парламент има някои членове, повече от половината са избрани и в новият състав. А бюджета ще бъде натоварен, тъй като има колеги, които ще напуснат, имат право на плащане, има други нови, които са дошли. Относно пенсиите, е, господин Левандовски за всички институции трябва в бъдеще е, нещата да са на едно ниво. Става въпрос за 8%. Има и корекции, финансови корекции за 2011-2012 0,4%, които трябва да бъдат предвидени в бюджета за 2015 година. Това е тема също, която трябва да обсъдим. Друга тема, свързана с разходите за сградите, дали тези разходи да бъдат отложени или да бъдат предвидени веднага. Предвижда се съкръщаването на персонала с 1%, 67 е бройката за Европейския парламент. Бюджета все още не, е, е, не функционира нормално, защото все още има разговори, които се водят с Комитета на регионите и ЕКОСОК и там също има известни промени, които някак се изкривяват статистиките. Трябва да изчакаме да видим а, какви промени ще има в щатното разписание и възоснова на това ам, ам, Комитета на регионите и ЕКОСОК ще трябва да дадат две места на парламента. Става въпрос за преместване на места между институциите. Едното място ще бъде зачеркнато от едното щатно разписание и ще бъде прибавено към другото щатно разписание. Това обаче плюс за бюджета на Европейския парламент. Нека до септември да бъдат направени окончателните изчисления. До септември ще разполагаме с окончателните данни, така че да можем да направим съответните изводи други проблеми в четири други области. Искам да спомена, че имаме проблеми е, с външната служба. Според мен е, съвета е, нерационално е съкратил средствата. Не разбирам какво се случва там. Не могат вече да се запълват работни места. И е, службата има нужда от тези е, места. В противен е, случай ще се затрудни тяхната работа. Относно Бетман Трейд, има случай, който се разглежда от Съда на Европейския съюз. Имаше разговор между съвета и съда. Съда не, извинете, съвета не се е запознал с собствените си позиции и възоснова на това, за да реши да бъдат съкратени средства, които преди това бяха обещани. Има случаи, които бяха разгледани, имаше при покривания. стига се до там, че преговорите продължават три години и а, засегнатите страни трябва да плащат а, е, разходи, които възлизат вече на 1 милиард евро, защото случаите е, се разглеждат много бавно. Е, съдебното производство се проточва много. Трябва да попитаме съвета, защо те а, са, отстъпили от своята позиция, която преди това беше догов... обсъдена със самия съд. Е, има по-дребни проблеми в другите области и тези проблеми могат да бъдат обсъдени през септември, защото не са толкова значителни. Благодаря, госпожо докладчик, за внесените пояснения. Вие показахте, че парламентът може да даде добър пример, що се отнася до публичните разходи. Давам думата на господин Дойч. Tisztelt eh, elnök úr, kedves eh, kollégák! Eh, Господин председател, уважаеми колеги, искам от мое име също да благодаря, както и да поздравя докладчиците, които работиха много добре. Искам да резюмирам в три точки моята позиция. На първо място искам да подкрепя изразената позиция Според мен позицията на съвета по бюджет 2015 е неприемлива, защото тази позиция на съвета не ни позволява да намерим решение на проблемите, пред които сме изправени. Няма да повтарям аргументите, които бяха изложени от господин Левандовски. Но вече има сериозна пропаст между поетите задължения и плащанията. Това може да се задълбочи и да постави под заплаха общи политики, като тази на сближаването и политиката в сферата на земеделието и развитие на селските райони. На второ място искам да привлека вниманието ви върху факта, че проблемите, които се очертават в бюджет 2014, изискват да се постигне компромис, но многогодишната финансова рамка не е достигна до добър компромис. Искам да обърна внимание на съвета, че той е само една от институциите на Европейския съюз. Ние сме в началото на нашия мандат, няколко седмици след европейските избори. По време на изборите всички говориха за Европа, за повече Европа, но съветът продължава да играе своята игра – когато се стигне до пред практическите аспекти, особено по въпросите на бюджета, тогава съветът а, настоява за по-малко Европа. Това е напълно неприемливо. Искам също да обърна внимание на съвета, на председателството на съвета, че по по-деликатните въпроси трябва да се работи по-енергично и трябва да настояваме за повече Европа. Надявам се да бъдем по-решителни като бюджет на комисия. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на двамата докладчици. Ще се изкажа само по отношение на общия бюджет. Благодаря на Ейдер за презентацията и за това, че ни напомни колко са важни кредитите за поети и задължения. Те винаги са били важни за нашата комисия, тъй като представляват обещания за бъдещето. Когато говорим за бюджета за 2015 година, основният проблем ще бъде естествено нивото на плащанията. Вече чухме, че съвета ще иска да се намали проекто бюджета, предложен от комисията, с около 2 милиарда евро. И това ще има много сериозни последици особено когато се отчете факта, че така и така нямаме кой знае колко много пари и имаше намаление по функции 1А и 4. А тези функции бяха приоритетни за нашата комисия, така че ще има сериозни последици. За съжаление, някои държави членки създават проблеми и аз мисля, че Нашата комисия трябва да очертая пред комисията у нези области, където има сериозни затруднения. Освен това, комисията трябва да ни каже дали ще има забавания, дали ще има неплащане. Чухме, че има проблем с еразъм, но това е само един пример. Нека комисията да ни каже, ако може днес, устно, ако може да ни изпрати писмена форма за това как стоят нещата. И след това ние ще можем да използваме тази информация за предсъвета и да кажем, че ако плащанията не са на необходимото ниво, ще има сериозни проблеми и потенциално забавяне на плащанията. Мерси. Благодаря. Имаше дебат в Страсбург миналата седмица в сряда и трябва да спазваме някои от казаните неща. Благодаря. Също искам да благодаря на докладчиците, които очертаха важни аспекти, които изискват нашето внимание. Бюджетът е важен за бъдещето на Европейския съюз. От него също зависи и подкрепата на европейските граждани. Ако Европа не може да реализира политики, които влияят върху ежедневието на гражданите, няма да стигнем до никъде. Аз съм бил вече пет години в парламента и се говореше за бюджета, който да е над 1% от брутния национален доход. Ние сме доста под това. И нещата не вървят добре, защото кредитите за поети и задължения са предвидени за определен по-дълъг период от време. И ако има разлика, която вече се забелязва, това създава сериозни проблеми. Трябва да разгледаме отново този въпрос, който според мен е от особено значение. За регионите аз съм се занимавал с тези въпроси във Франция дълго време. Структурните фондове са изключително важни. Те са като лост за реализиране на някои политики в управлението на съответните територии, както и реализирането на инвестиции. Всичко това се усеща от европейските граждани. Считам, че трябва да се противопоставим на това, което ни предлага, предлага съвета, защото считаме, че дори в интерес на съвета и на държавите членки е съюзът да бъде по-видим за гражданите. Това беше, беше казано в пленарна зала в Страсбург относно въпроса за собствените ресурси. Това е приоритетен въпрос за нашата парламентарна комисия, защото непрекъснато има ам, маневри напред-назад държавите членки в това отношение. Ние трябва да разрешим този въпрос със собствените ресурси и с данъка върху финансовите операции. Благодаря, господин Корнели. Има думата. Благодаря, господин председател, И аз искам да се присъединя към благодарностите, отправени към двамата докладчици. Е, много неща бяха казани, но въпреки всичко искам да изразя още веднъж нашата позиция. Разбира се, Европейския съюз и Европейския парламент трябва да работи за това бюджета да ам, се ам, създава съгласно законовите разпоредби. Нивото на поедите задължения, нивото на плащанията трябва да бъде е, трябва да бъдат изравнени. Е, в противен случай се получава една пропаст, която се задълбочава всяка година все повече. Трябва да знаем точно кога трябва да се извършват плащанията, кога са дължими, кога постъпват задълженията. Само така може да се създаде прозрачност за нашите граждани. Тази прозрачност може да помогне а, при а, провеждането на преговорите за да можем да изложим конкретно нашата позиция, като знаем кога точно са дължими плащанията. Същевременно трябва да внимаваме за това изравняването на двете нива да доведе до увеличаване на бюджета. Ам... Гражданите не биха проявили разбиране, защото а, средствата, които се разходват, не са нашите пари, това са парите на дънакоплаците не трябва да се планират резерви, които всъщност не са никакви резерви, защото знаем, че всяка година тези резерви се предвиждат за ам, непредвидими обстоятелства. Необходимо е тези разходи, които а, са предвидими да бъдат планирани като такива, не да се предвижат, предвижат като резерви. Само по този начин можем да работим нормално. Благодаря ви. Благодаря. Представителят на Европейската комисия тук има ли желание да вземе думата? Генералният директор по бюджета би ли желала да вземе думата? Мадам ла директрис генерал. Госпожо генерален директор. Да, благодаря, господин председател. На този етап комисията може да приветства вашите изказвания. Внимателно чухме позицията на различните депутати. Естествено, Очакваме да видим как ще протече съвместното ни сътрудничество. Вие казахте, че искате да има прозрачност и яснота и ние сме за същото. Надявам се, че ще стигнем до споразумение през есента. Много благодаря. Може би повече плащания, по-малко задължения. Сега искам да дам думата отново на думата на нашите докладчици. Първо на общия докладчик и докладчика по раздел 3 и по останалите раздели. Благодаря, господин председател. Няма какво толкова да добавя. Всъщност колегите вече казаха много съществени неща. Имаме общо взето една и съща позиция по решаването на проблема с плащанията бяха направени някои важни е, коментари. Нека да кажа, че тук не става въпрос за битка между парламента и съвета. Не става дума за око за око, зъб за зъб. Става дума за битка на философии е, по отношение на бюджета на Европейския съюз. Идеята на европейския бюджет е да помага на държавите членки да осъществяват своите приоритети. Всъщност самата идея за, за създаване на европейски бюджет е да има допълнителна полза и добавена стойност. И ние трябва да се стремим към нещо подобно, естествено. Ако не плащаме за идеите и за приоритетите, които имаме, е, това ще окаже негативно въздействие върху доверието на гражданите у нас. Имаме примери с страни и региони, където се окоръжават различни участници да участват в проекти и така нататък и в крайна сметка след като са подадени документите вече е, се оказва, че няма достатъчно средства. Вече говорих за Еразъм. Еразъм е програма символ. Тя в момента обаче е доста парцалива, ако мога така да се изразя. Искаме от европейските региони да инвестират, да участват в проекти, да помагат на малките и средните предприятия, да се създават възможности за, за участие на по-широка основа в европейски проекти. Как да стане всичко това? Отново казвам, не става дума за битка око за око, зъб за зъб. Става дума за, за философия, за добавена стойност на европейския бюджет. Много се радвам, че всички колеги общо взето ме подкрепиха от различните политически групи. Съвета има своята позиция, ние си имаме нашата позиция, на няколко пъти я защитавахме. Естествено, трябва да има единство, за да се стигне до преговори. Е, Госпожа Холмайер. Още нещо, свързано с бюджета на комисията. Трудно е, разбира се, когато съвета не иска да плати сумите, за които е поел ангажимент. Трудно е след това да се изправим на крака. Появяват се затруднения и в комисията, и в отделните ресурси звена, за да се види откъде да бъдат <clears throat> взети тези средства. и се стига до там, някои задачи малко се пренебрегват, на други се набляка. Може би трябва все пак да се помисли за поставянето на приоритети. Е, колегата засегна темата за други раздели в бюджета. Добре да се опитаме с докладчика през септември да изготвим нов единен курс на действие, когато разполагаме с актуалните ам, данни, да видим как да се разреши проблема с външната служба и с съда и дори и съвета няма да напредне много, защото и той ще бъде затруднен в своите е, действия. Политическата ситуация също не е така лесна. Това, което се случва в съда също не е приемливо. Разходите, които се правят също не са приемливи. като цяло обаче сумите не са толкова големи за целия бюджет и можем да се споразумем със съвета си, мисля аз. Благодаря на двамата докладчици. Благодаря за внесените разяснения. Обмена на мнения тази сутрин трябва да ви увери, че имате подкрепата на нашата комисия. Не могат да останат нещата така както са натрупването на неплатени фактури. Трябва да се намери решение ангажиментите са едно нещо, но ако те не бъдат последвани от плащания, няма да се постигне нищо, което не е приемливо. Необходимо е да се предприемат стъпки за разрешаването на този проблем. С това приключваме разискванията по бюджет 2015. относно мобилизирането на инструмента за гъвкавост и на фонда за солидарност. Тук нямаме определени докладчици. Ще се върнем на тези теми в началото на септември. Преминаваме към бюджет 2014 за коригиращите бюджети. Първо коригиращ бюджет 2, после 3 и 4. Докладчик е Жерар Дюпре. Предлагам той да направи общо представяне на тези три коригиращи бюджета. Бюджет, е, коригиращ бюджет номер 3 е свързан с е, точка 9 от дневния ни ред, е, по която все още не сме определили докладчик. Тези три проекти за коригиращи бюджети показват нуждата от допълнителни собствени ресурси ако бъдат увеличени до 4,6 милиарда средствата, ще са необходими средства, които ще бъдат взети от бюджет номер 2. господин Дюпре, имате думата. Мерси, uh, президент. Благодаря, господин председател. Както казахте, аз ще представя заедно проекти за коригиращ бюджета 2, 3 и 4. Не само ще ги представя общо, но ще направя предложения те да бъдат обединени по време на преговорите, които ще водим със съвета това предложение е да разгледаме тези три проекто корижиращи бюджета вече беше направено от а, госпожа Янсен, която беше докладчик за предходните а, коригиращи бюджети. По време на тристранната среща на 10 а, юли беше поставен въпрос. По време на срещата на координаторите тази сутрин също представителите на политическите групи са в подкрепа на подобен подход. Тези три проекти за кюргиращи бюджети ще бъдат не само представени и ще бъдат отстоявани пред съвета. Що се отнася до всеки от тези проекти, в общ порядък, първо, коригиращ бюджет номер 2 се отнася до излишъкът, който проистича от изпълнението на бюджет 2013, както по отношение на приходната част, Възлизащи излишък има от 1005 е, милиона евро. Това не представлява голям проблем. Вече е одобрен от е, съвета. И по този начин съветът е, създава условията различните държави членки да могат да получат чек, свързан с неизпълнението на бюджета и този излишък който е набран. Ако евентуално разгледаме трите проекто коригиращи бюджета 2, 3 и 4, ще е необходимо, несъмнено, да предложим изменение в проект за коригиращ бюджет номер 2, за да има съвпадение в графика, тъй като има някои, които са прияти вече от съвета, други не. И това е важно. Вторият проект за кюродиращ бюджет номер 3, той е по-деликатен, тъй като се отнася до искане за допълнителни кредити в размер на 4738 милиарда под формата на кредити за плащания. Тези допълнителни средства бяха намалени от приходи, които се прибавят към бюджет 2014, така че сега до 4027 милиарда. За да могат да бъдат изплатени тези допълнителни кредити, предложението е да се използват неизползвания марш по тавана за 2014 711 милиона евро и да се мобилизират непредвидените разходи в размер на 4 милиарда. Средствата са предвидени в многогодишната финансова рамка в размер 0,03% от брутния национален доход. Ще има проблеми с съвета тъй като някои държави членки вече казаха, че считат, че мобилизирането на този инструмент не е оправдано. Четвъртият коригиращ бюджет по същество се отнася до допълнителни средства, които идват от глоби и лихви. 2,2 милиарда собствени ресурси и а, намалени разходи в размер на 248 460. И така, ако обединим тези три предложения, а именно излишъка от изпълнението на бюджет 2013 в размер на 1 милиард евро. 4 милиарда и 700 милиона допълнителни приходи от трети и четвърти коригираш бюджет, трябва да покрием около 500 милиона евро. И така, ако обединим тези ти три коригиращи бюджета, ако бъдат върнати в държавите членки тези излишъци от изпълнението на бюджета, така както е предвидено в коригиращ бюджет 2, допълнителните приходи по коригираш бюджет 3 и 4 около Ce qui implique, comme je l'ai dit, около 600 милиона евро ще останат, които трябва да се намерят от някъде. Но това е над тавана на допустимите кредити за плащания. И в следващата точка от дневния ни ред ние ще разгледаме също това, което предлага Европейската комисия. Предлагам да приемем тези три предложения, представени от комисията, да ги разгледаме съвместно. Освен това, да внесем изменение за коригираш бюджет номер 2, за да има съвпадение в календара за водене на преговори с съвета. Ако тези допълнителни кредити по плащания бъдат осигурени, това ще доведе до по-добре изпълнение на бюджета 2014. Иначе този бюджет ще бъде допълнително отежнен. Това исках да кажа по въпроса, господин председателю. Благодаря ви, господин Дюпре, за вашето представене. Така ще могат намаление с няколко милиарда неплатените сметки, което все пак е добра стъпка. Благодаря. Споделям гледната точка на господин Дюпре. В пакет да се разглеждат коригиращите бюджети. Това са плащания, които могат да бъдат свързани помежду си. Затова трите бюджет, коригиращи бюджета могат да бъдат разглеждани заедно когато бъдат обединени тези коригиращи бюджети, ще бъде и по-лесно съвета да приеме нашето предложение, когато водим преговорите. Знаем вече как се нещата с коригиращ бюджет номер 3. Имаме нужда и от помощта на комисията, разбира се, що се отнася до глобите, Съвета сам по себе си няма да получи някакви средства, но все пак и те трябва да дадат своя дан. И още нещо. Господин Дюпре вече каза, че не можем да започнем преговорите за 2015 година без да сме намерили някакво решение, без да имаме някаква пътна карта, която да сложим на масата, без да можем да разрешим е, съществуващия проблем с плащанията. Плащанията за 2015 е, са свързани и с плащанията от предишните години, защото има натрупвания, които се. Е, прехвърлят в следващите бюджети. Трябва да се знае как ще изглеждат нещата. В окончателния вид това ще стане ясно на 31 декември. А ако не стане ясно, тогава няма да знаем с какви средства а, ще разполагаме през 2015 година, колко ще са ни нужни. И всеки и не става въпрос, че всеки трябва да знае колко трябва да плати. Става въпрос за тези плащания, които не са погасени. Благодаря, госпожо докладчик. Има съвпадение на мненията с господин Дюпре относно пакета и обвързването на трите проекта за коригиращ бюджет. Имате ли други бележки? Няма. В такъв случай можем да преминем към следващата точка. А, извинете. Генералният директор по бюджета на Европейската комисия. Благодаря. Четири коментара по отношение на ПКБ или проектите на коригираш бюджет. Първо, Нека да обясня ПКБ номер 3, за който говори господин Депре. Това е най-важният проект, тъй като сумата е най-голяма и става въпрос за разходи. Нека да обясня, че комисията направи предложението за ПКБ като акт на поемане на отговорност, тъй като програмите вече бяха напреднали в напреднала фаза още през пролетта. Днес тяхното изпълнение продължава и 70% от тях са изпълнени. Значи Както се и опасявахме, ще имаме проблем до края на годината. Използвахме два инструмента в рамките на ПКБ. На първо място използване на маржа от 700 милиона за плащане и 4 милиарда за бюджета за извънредни ситуации. Втория ми коментар е свързан с многодишната финансова рамка, за която говори господин Депре. Когато комисията даде своята позиция по споразумението за МФР, казахме, че тази рамка ще може да се приложи само ако можем да използваме всички маржове за гъвкавост, които са предвидени в системата. И имаше споразумение между двата бюджетни органа по силата на което се признава се, че трябва да има гъвкавост. Гъвкавостта е внедрена в различни инструменти. На първо място маржа за извънредни ситуации, който ни дава възможност да използваме средства преди края на периода. Другия гъвкав инструмент са така наречените специални инструменти, които според нас трябва да надхвърлят таваните за плащания. Трети елемент на гъвкавост е ПКБ, който може да се предложи, за да се отчетат непредвидени събития, които могат да се случат. Понякога е, има отрицателни новини в това отношение, свързани с разходите, понякога има обаче и положителни е, новини по отношение на, на средствата. И аз мисля, че по отношение на изпълнението на програмите знаем е, към какво се стремим. През септември естествено ще имаме малко по-голяма яснота по отношение на плащанията. Ще има обаче активиране и на други разходи по отношение на фонда за солидарност, например, нека да ви предупредя от сега, може да има и добри новини, някои е, загуби, по-скоро глоби могат да бъдат окончателни, ако компаниите решат да не ги обжалват. Така че е изключително важно да има гъвкавост в рамките на МФР. Третия ми коментар е, че през есента, както справо каза и господин Депре, ще се вземе следното решение. Дали да се използват допълнителните приходи, за да се платят неплатените задължения или не. Според нас е много разумно с оглед на неплатените задължения да се използват допълнителни приходи за плащане на сметките, за да не нараства броя на неплатените задължения вече се спомена прецедента. И накрая искам да подчертая онова, което беше казано от Левандовски, Депре и от други депутати. Естествено, съгласна съм с господин Левандовски, който съвсем доскоро беше моя комисар. ПКБ номер 3 и решаването на проблема с плащанията през 2014 година е, е, са нещо изключително важно, за да може бюджета да се радва на доверие. И още нещо ще добавя. Проекта на бюджет за 2015 година е втория от е, новата многогодишна финансова рамка и в него все пак има едно положително послание. С други думи, не само си плащаме задълженията от миналото, но и даваме ход на нови програми. Започваме и изпълнението на новата МФР. Процента на плащанията, който е заделен за започване на нови програми, е двойно по-голям в сравнение с бюджета за тази година. С други думи, ако искаме бюджета за 2015 година наистина да допринесе за излизането на Европа от кризата, трябва да решим проблема с плащанията за 2014 година, за да не бъдем изправени пред ситуация, в която повечето от средствата за този бюджет се използва за плащане на сметките от миналото. Благодаря. Мерси. Благодаря за тези обещаващи, оптимистични думи, които казахте. Приятно е да отидем във вакансия с тази перспектива предвид. Поети са задължения, необходимо е те да поетите обещания да бъдат изпълнени. Относно мобилизирането на маржа за непредвидени разходи, господин Дюпре има думата. Господин председател, за съжаление считам, че а, трябва да разгледаме по-бързо този въпрос, тъй като решението, което предлага комисията, е необходимо, за да може да бъде изпълнен бюджета, може би комисията ще потвърди. Става дума за изпълнение на кориш бюджет номер 3. Аз бих искал да бъда докладчик по този въпрос, ако няма други кандидати, тъй като става дума за изпълнението на проекта за коригиращ бюджет номер 3. И ми се струва, че не е в интерес на никой този въпрос да се отлага. И така определене на докладчик относно мобилизирането на марш за непредвидени разходи. Това ще стане обаче на 3 септември. Нямам възражения. но това а, трябва да стане преди приемането на коригиращия бюджет, а, защото това е условие за този бюджет. Благодаря. Това показва колко важно е да определим докладчика най-късно до 3 септември и този докладчик да може в кратки срокове да изготви становище. Сега преминаваме към мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Това е точка 10 до точка 14. Графика е един и същ. Бих искал да дам думата последователно на съответните докладчици. След това да имаме кратък обмен на мнения, а не да имаме отделни разисквания след всяка една от а, тези пет точки. Най-напред искам да да дам думата на господин Георгиус Кристос. Благодаря, господин председател. Става въпрос за финансиране от Фонда за приспособяване към глобализацията. Става въпрос за предприятие, което е малко и се казва NutriArt в Гърция. Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е предназначен а, за подпомагане на служители и а, работници, които са загубили своето работно място вследствие на големи структурни промени а, заради глобализацията и заради световната финансова криза. Нутрият е много добре а, известно дружество в Гърция и откакто е създадено, ам, произвежда хлебни а, продукти а, и печива, които се а, пласират на пазара. В рамките на 4 месеца беше публикувана информация за случая на арт. Съгласно регламента, свързан с фонда, стана ясно, че изискванията за отпускане на средства са изпълнени. Изпълнението е свързано с е, освобождаването на 508 работещи в предприятието, плюс около 25 самонаети лица, които също а, е, са прекратили своята дейност следствие на проблемите с нутриат пет млади хора а, са загубили работата си, не се намират в период на обучение или а, в, на квалификация. А, всички тези работни места са загубени в района на Централна Македония и в съседния регион Атина. И това а, отговаря на изискванията за а, свързани с одобряването на отпускането на а, сумите. Важно е да се знае, че Атина и Солун се характеризират с висока степен на безработица – между 26 и 27% е ни, нивото. на средното ниво на безработицата. Ние имаме нужда от подкрепата на европейските институции за това предприятие Бенефициерите ще бъдат подпомогнати чрез професионално обучение, преквалификация, предоставяне на консултации. Ще им се предоставят средства за мобилност и за търсене на работа. Ще се направи опит да се подпомогне на тези хора, останали без работа. Е, и някои от тях се намира в много затруднени социални е, условия. 6 милиона. Е, това са 6% от цялостния размер на разходите. Разбира се, средствата по фонда няма да изместят действията, които трябва да се предприемат съгласно националното законодателство или задължения, които трябва да се поемат съгласно колективния договор. С финансиране се предвижда в рамките на програмата на Министерството за развитие. Мерките, които са описани по-горе, е, ще бъдат финансирани и от други финансови инструменти. Комисията а, е поискала 6 милиона, 6,69 милиона а, евро а, от а, съответната, съответния бюджетни ред, бюджетен ред от фонда средства, които трябва да се прехвърлят към съответното бюджетно звено. Комисията е оценила предложението. Моята страна се намира в много затруднено положение. Гръцката економика ам, е в много затруднено положение. Загубих много голям дял от нашият, от нашият БВП. Сега се наблюдава леко възстановяване на економиката, но а, има голям период от време, който а, ще е необходим, а, докато се възстанови економиката и докато се а, намали безработицата в страната. Благодаря за направеното представене. Има ли някакви коментари? Да. Vielen Dank. Ich bin ein neues Mitglied dieses Ausschusses und bin... Благодаря. Аз съм ам, член в Комисията по заетостта, работя в групата по фонда за приспособяване към глобализацията. Искам по този случай да кажа нещо в допълнение, нещо, което е интересно за тази комисия. Това е първият случай, в който докладчикът спомена тези млади хора, които в момента не са в период на обучение, преквалификация и така нататък. Имаше дискусия по този въпрос. Дали в този случай всичко се изпълнява както трябва. Трябва да се изготви процедура, за да се види как да се стимулират тези млади хора. И държавите членки в момента трябва да определят кои са тези млади хора в такова положение. В момента те са 500 на брой в това предприятие, които трябва да бъдат насърчени, но при самото изпълнение трябва нещата да бъдат по-добре формулирани. Мислех, че това ще е нещо, което ще е интересно за вас, защото е нещо ново за нашата комисия. Мерси, мадам Вана. Благодаря за направените уточнения, госпожа Расо. Благодаря, господин председателю. Искам да кажа, че Сметната палата е изготвила, е, изготвила доклад е, за ФПГ. Е, колегата Атилея тогава работи също по този въпрос. Сметната палата трябва да представи това проучване и тук, защото проучването е много, много интересно и ние можем да си извадим изводи в нашата комисия съгласно този доклад. Благодаря. Ще имаме възможност да обсъдим този въпрос заедно пътната карта и какво предстои. Вие сте председател на комисията по бюджетен контрол. Докладите на Сметната палата ни предоставят информация. която ни дава насоки как да действаме. Следващия оратор. Господин Колме, ам... Благодаря, господин председател, Всички сме на едно мнение, че трябва да се направи всичко, за да се намали безработицата, най-вече сред мал, младите хора в Европейския съюз. Трябва да внимаваме обаче, за да не стане така, че когато напасваме разпоредбите, много лесно да се а, каже, а, че в крайна сметка а, мерките не са били удачни. Трябва да внимаваме мерките, които се прилагат, да имат устойчив характер. А, да не стане така, че с една сламка да а, направим голям пожар структурите също трябва да бъдат подобрени. При такъв тип програми трябва много да се внимава за това да бъде извършена оценка, да се види е, какво, е, върху какво се въздейства, какво можем да научим от, е, от тези програми и какво можем да подобрим в бъдеще. На този етап не мога да направя никаква оценка. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат. Този въпрос ще бъде разгледан на 11 септември отново в бюджетната комисия и ще влезе в пленарна зала на септемврийската сесия, така както и останалите случаи на мобилизация на фонда. Давам думата на госпожа Лията Ни Риада относно мобилизиране на фонда за техническа помощ по инициатива на комисията. Благодаря, е, господин председател. Съгласна съм тези мерки да се представят като техническа помощ. Трябва да упростим процедурите и да дадем по-голям достъп до данни. Трябва да се упрости процедурата за обмен на данни и информация в рамките на веб-сайта на ФПГ. Трябва да се види по какъв начин могат да се помогнат експертно мрежите, които съществуват на местно, локално и регионално ниво, тъй като по този начин ще има по-ефикасно изпълнение на мерките по ЕФПГ за в бъдеще. Приветствам разширяването на приложеното поле на този фонд, когато става въпрос за допустимите бенефициенти, т.е. от тези, които са самонаети и предоставянето на персонализирани услуги както и до лица, които са млади и не се обучават, не са в рамките на някакви стажове и са под 25 години. Естествено, трябва да се увеличат ресурсите за ЕФПГ. Призовавам за предоставяне на повече помощ на местно, регионално и локално ниво Много е важно това измерение, този достъп с местен характер да съществува, защото в Ирландия, например, ние много говорим за него. Приветствам разширяването на целите и критериите по фонда с цел опростяване на разглеждането на молбите от страни и региони с ниска демографска плътност трябва да кажа, че трябва, според мен обаче, да има по-висок годишен прак. Тези 500 работници като прак трябва да бъдат намалени на 250 с цел да се отключи достъп до фонда. Освен това, смятам, че трябва да се върнем поне на предишното ниво на плащания, някъде около 500 милиона евро, особено като си има предвид приложното поле на фонда и приоритетите определени от Европейския съюз. За целите на прозрачността и отчетността е изключително важно ЕФПГ да се интегрира в европейския бюджет. Бих искала да подчертая, че е на лице спешна необходимост да се въведат специални разпоредби за мобилизацията на ЕФПГ в онези държави, които са изправени пред тежки социални и економически обстоятелства. Говоря най-вече за държави като Ирландия, Португалия и Гърция, които са засегнати от економическата криза и продължават с крайните економии. Ставаме свидетели на безработица, на иммиграция, невиждани от много години. Много части на Ирландия просто са останали без никакви млади хора и това ще има сериозно въздействие върху бъдещето и устойчивостта на нашите градове и села. Ето защо трябва да се действа. Тук приветствам да се засилят връзките между различните звена по проектите на ЕФПГ, призовавам държавите членки да засилят сътрудничеството с местното и локалното ниво, за да може да се даде необходимата помощ на работниците и за да може да се предотвратят злоупотребите. Освен това, по отношение на правната рамка, това беше казано вече от а, други колеги, говори се за мониторинг и отчетност, тъй като Правната рамка беше променена през декември. Все още не знаем точно какви ще бъдат новите нужди. Ето защо смятам, че трябва да получим информация за въздействието и трябва да приветствам и да кажа, че е необходимо да има промени свързани с приложното поле на програмата. Благодаря. Благодаря за направеното представене. Давам думата на господин Манка. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика. Смятам, че е изключително важно да се лансират информационни компании, свързани с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Държавите членки би следвало да положат повече усилия, за да повишат осведомеността за този фонд и аз мисля, че това би им помогнало. Смятам, че комисията би могла да изготви някои инициативи, могат да се използват средства за тях от общия бюджет. Това би било много добре за бенефициентите. Освен това, би следвало да се опрости процедурата за кандидатстване. Много важно е, освен това, да се отпускат средствата по-бързо, отколкото до сега. Благодаря. Yes, just, uh, firstly... Госпожа Оди, нека в началото да благодаря на докладчика. Мисля, че темата е изключително важна, тъй като регионите трябва да получат по голямо значение и да имат по-голям достъп до финансиране. Ние можем да допринесем с нашето европейско финансиране и да го изпратим там, където има най-голяма нужда от него. А Хората имат нужда от нашата подкрепа. Благодаря. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат. Преминаваме към третото съобщение. За Мешел, Румъния. Сигбрид Мюршон има думата като докладчик. Благодаря. Доклада говори за кандидатстване от страна на румънските власти, направено през декември 2012 година във връзка с една стомано добивна и обработваща компания, наречена Мехел. Комисията заключи през май тази година, че са изпълнени условията за отпускане на финансова помощ. В моя проект доклад казвам, че съм съгласен с комисията за това, че условията за отпускане на помощ са изпълнени и Румъния има право да получи това финансиране. Както вече казах, става въпрос за една стоманодобивна компания. Както знаем, има сериозни структурни промени в стоманодобивната индустрия те се случиха през последните няколко години, отчасти поради економическата криза, тъй като изготвянето, производството на полуготови и готови стоманени продукти беше сериозно засегнато и съответно акциите на борсата на европейските производители паднаха много в сравнение с тези на китайските. В заключение, тази румънска компания трябваше да освободи повече от 800 човека е, между юни и октомври 2012 година и над 600 е, човека след референтния период. Тоест повече от 1500 души бяха освободени. Около 1000 работници се очаква да се възползват от е, мерките, които ще бъдат съфинансирани от ЕФПГ. Общата сума възлиза на около 7 милиона евро, от които 50% ще бъдат отпуснати от ЕФПГ. Естествено, целта е да се даде възможност за нова заетост на тези хора. Искаме да им дадем възможност за участие в програми за обучение, за професионално образование. Един важен елемент е създаването на кооперативно дружество, което ще даде работа на около 250 души. Създаването му отне малко повече, отколкото очаквахме. Това е обичайна практика по силата на ЕФПГ и ето защо и комисията имаше нужда от около година и половина за да оцени проекта. Както казах, румънските власти представиха проекта през декември 2012 година. Комисията даде зелена светлина през май 2014 година. Това означава, че повечето от освободените са били безработни повече от две години. Ето защо е много важно ние като парламент да действаме максимално бързо. Както казахте и по предишния доклад, господин председател, парламента трябва да приложи същите мерки и по този доклад. Измененията трябва да се внасят до 4 септември. Решението в нашата комисия трябва да бъде взето на 11 септември. В пленарна зала трябва да гласуваме на пленарната сесия, която е през септември. Започва на 15 и тя. Комисията е дала своята положителна препоръка, тя е написана в моя проекто доклад. Отново казах, полза ще има за около 1000 работници. Те са засегнати от последиците от глобализацията и в заключение тук става дума за един район, в който няма кой знае колко предприятия. Една трета от работната ръка в този регион зависеше от тази стоманолеарна Доброто тук е, че румънските власти и някои агенции по заетост в района вече започнаха да прилагат тези програми, които очертах. Благодаря, господин Мерсон. Работниците са освободени през 2012 година ли? Да, може би трябва да се опитаме да ускорим процедурата, защото това означава, че хората от доста време са без работа. Господин Долано има думата. Аз слушах внимателно а, това съобщение тъй като то е показателно за промените, които се извършват в Европа и в света, в стоманодобива, която в момента засяга Румъния, но са засегнати и други страни. Намираме се в период на, на промяна в а, производството на, в определени сектори, което засяга определени държави. Необходимо е да се работи по посока на нови материали. Това не е работа на нашата парламентарна комисия. Е, има керамични, други изделия, които имат много по-добри характеристики, отколкото стоманата. И това може да промени цяло пейзажа в европейската индустрия. Това е изключително важно досие, що се отнася до промените, които наблюдаваме. Благодаря. Средствата ще се използват за този проект. Ще кажа няколко думи за себе си. Аз съм депутат от Сибенбъргер. Това е е, регион е, в Румъния. Искам да кажа освен това, че преди няколко месеца се случи това, преди да се подаде молбата за оказване на съдействие. Може би и при други проекти е било така. Някой проект ти бяха ам, започнати през 2014 година, някой по-рано. Става въпрос за хиляда души. По този проект са засегнати най-много е, хора и средствата от този фонд са изключително важни. Полага се е, най-низката сума разпределена за всеки един от освободените работници. Необходимо е съвсем ясно да сме информирани на коя дата ще бъдат е, отпуснати средствата, защото вече говорим за 17 е, месеца, които са изминали. Трябва да видим <clears throat> какви средства могат да бъдат отпуснати, е, каква работна сила може да бъде ета след толкова месеци и въобще да се извършват напасвания спрямо новите реалности на, труд, на трудовия пазар. Предприятието Мехел работеше с руски е, капитал и много често се наблюдава това в източна Европа. Идва руски капитал, отварят се предприятия, след това се затварят, губят се работни места. Трябва да видим ние в качеството на депутати какво можем да направим. Трябва да внимаваме за подробностите и да видим как можем да откликнем адекватно на ам, реалностите и на проблемите, които съществуват. Благодаря, госпожата Парден. Има думата. Благодаря, господин председател, Аз също съм нов депутат, аз също съм от Румъния. Това е една много важна тема за Румъния и колегите вече казаха, че 17 месеца вече са изминали след подаването на заявлението за отпускане на помощ. Съвсем спешно трябва да бъдат отпуснати средствата. Хиляда души са засегнати. В този регион се развива само един промишлен отрасъл. Има много голям дял на заетите там, които са освободени. Е, много семейства са останали без доходи. Е, само един отрасъл се развива там, няма възможност за намиране на, на друга а, работа, няма други възможности. Моля ви, нека се ускори процедурата, така че да се изплатят средствата. Те са необходими и то спешно. Изминали са 17 месеца. И ам, трудно е да се обясни на семействата, на ам, засегнатите лица, че ам, нищо не се случва. Необходимо е да се ускори а, темпото. Това е важно и за Европа, и за Румъния. Благодаря ви. Благодаря. Господин Манка има думата. Благодаря, господин председателю. Аз подкрепям предлаганата мярка. Това е стандартна подкрепа въпреки това е, е и нещо ново в сравнение с помощите за работници, които се предоставят, защото сега се предоставя също помощ за закупуване на нови машини. Това създава възможности за нов бизнес, за създаване на работни места. След две години ще има преразглеждане. Надявам се, че това ще проработи добре в полза на хората, които са засегнати. Благодаря. Ние бихме искали също да бъде направен преглед на плащанията, на извършените разходи. Преминаваме към следващият доклад за прилагането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Арагон, Испания. Анели Ятенмаки е докладчик. Kiitoksia, merci. Puhun suomea. Äh, hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Благодаря, ще говоря на фински язик. Уважаеми колеги, Испания представи молба за използване на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията миналата година. Аз се присъединявам пред предишните оратори, че можехме да действаме малко по-бързо. Изминаха 17 месеца, откакто беше получена заявката. През септември ще се вземе вероятно решение. До тогава ще се изминали вече 24 месеца. И не можем да твърдим, че Европа работи ефикасно предвид на този факт. Нека да премина сега към същността на въпроса. Става дума за региона Арагон в Испания и сектора на хранително-вкусовата промишленост и производството на питки, който беше силно засегнат от кризата в ущърп на региона. Става дума за 904 освободени от работа. Необходимо е те е, да бъдат е, изразходвани средствата за е, подобряване на квалификацията. Не знае какво се е случило междувременно. Ние сме свидетели на една човешка трагедия и на бездействие. 960 хиляди евро са средствата предвидени от фонда за подпомагане на освободените от работа. По-рано беше представено също заявление на два пъти през 2010 и през 2012 година. Причината беше преструктуриране на отрасъла и кризата в търговията на дребно в този регион. Нарасна от 4% през 2017 до близо 19% през напоследък. Съгласно комисията, тази молба отговаря на условията и считам, че трябва да я дадем зелена светлина. Процедурата трябва да бъде ускорена, като имаме предвид факта, Става дума за обучение на безработни лица и други мерки, които биха им помогнали да си намерят нова работа в страната или извън нея. Ако искаме да използваме фонда, трябва да ускорим работата. Не можем да продължим както до сега. Благодаря. Благодаря, госпожо докладчик. Господин Ник. Е, е, Благодаря, господин председател. По отношение на тази молба, свързана с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, е, трябва да кажа следното. Аз съм от Арагон и съм станал свидетел на това колко тежко е положението на компаниите, най-вече на малките такива. Лично познавам много хора, които работят в индустрията на хотелиерството, доста развита индустрия в Испания и въпреки това имаше сериозна загуба на работни места. Това пък доведе до много лични трагедии и то в голям мащаб. Не бих пожелал това на никого. Ето защо ми се иска много бързо да освободим средствата по този проект и ми се иска да, да одобрим проекта като цяло. Нека да кажа, че погледнах списъка от компании, които са засегнати. Той не е никак малък. Лично познавам хора, които работят в тези компании. Всичко това показва доколко сериозен е проблема в Испания, не само в сектора на хотелиерството, но и в други отрасли. И това се случва не само у нас, но и в други страни в Южна Европа. В заключение трябва да кажа, че е добре, че помагаме на страдащите, но от друга страна не смятам, че глобализацията трябва да се разглежда като някакъв вид изпитание или трагедия за Европа. Тя не води до катастрофи. Глобализацията е факт и ние трябва да направим онова, което правят интелигентните хора, а именно да имаме превенция на, на трагедиите. Да предотвратяваме случващото се от този род. Така че точно по тази е, тема трябва да се поговори малко повече, например във връзка с споразумението за търговия с САЩ, което предстои да се сключи, тъй като то е свързано от тук. Благодаря. Благодаря ви. Да, би трябвало да отчитаме предизвикателствата, пред които ни изправя глобализацията и да се подготвим за справянето с тях. Без забавене, както до сега. Няма други желаящи да се изкажат. По това досе е свързано с Арагон. Преминаваме към петото съобщение свързано с използването на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията относно ам, Гелдерланд Оверисел Констракшн Нидерландия. Давам думата на докладчика Пол Танк. Благодаря, господин председател. Аз съм нов в парламента и ето защо проявих любопитство относно това как са изразходени средствата до сега по този фонд или пък как ще се изразходват от тук нататък. Струва ми се, че средствата, които са изразходвани до сега, са отишли по предназначение. Холандия, както много други страни, беше засегната от финансовата криза. При нас беше засегнат най-вече отрасъла на строителството много падна броя на новопостроените жилища, защото банките отказаха да отпускат ипотечни кредити. Това означава, че и цените на жилищата паднаха и падна нивото на новопостроените жилища. Така че този отрасъл беше сериозно засегнат. Това въжи за периферията на страната. Всъщност има една разлика в Холандия между централната част на страната, където пазара общо взето се възстановява. Периферията обаче беше най-сериозно засегната. И ето защо ние станахме свидетели на един много сериозен проблем. Онова, което в началото ни се струваше като краткосрочна безработица, може да се превърне в дългосрочна, трайна безработица, особено за онези строителни работници, които са в малки фирми или пък са били самонаети. Тези хора не могат да се похвалят с кой знае какво образование. Това са хора, които винаги са работили с ръцете си и те имат нужда от помощ и трябва да могат да се върнат на холандския трудов пазар. Така че сумата според мен отива по предназначение, насочена е към строителния сектор в периферията на страната и мисля, че средствата ще се използват ефикасно, тъй като ще бъдат насочени главно към подпомагане на работниците да намерят ново място на трудовия пазар. Ето защо мисля, че можем да приветстваме настоящото предложение. Благодаря. Мерси, Благодаря, господин докладчик. Има ли желаящи да направят коментари на този етап? Няма такива. Така, преминаваме към гласуването. Извинете, казва председателят. Имате думата. Благодаря за думата, господин председател. Е, съвсем накратко от моя страна. И по четирите доклада чухме за един проблем, а именно малко позакъснели е, действия забавяне на отпускането на средствата. Ето защо аз бих предложила да намерим кои са причините за това забавяне и ако може да намерим и решение на проблема. Освен това бих желала да помоля докладчиците по тези доклади, както и бъдещите докладчици, да дават информация, когато се появи проблем с опускането на средствата по фонда и да пишат за този проблем в доклада си, тъй като има сериозни проблеми с отпускането на средствата и най-вече с скоростта на отпускането. Можем да се запитаме следното. Дали ЕФПГ в крайна сметка разполага с достатъчно средства, за да заличи последиците от това бавно отпускане. Действително, всеки от докладчиците, които взеха думата, отправиха критики, че има доста голямо забавяне. А, тежкото състояние на място изисква спешни мерки от страна на фонда за приспособяване към глобализацията. Има безпокойства, свързани с осъществяването на плащанията. Има доста сериозно забавена след отправените толкова много критики. Може би комисията би искала да направи също коментар, да ни даде някакви уверения. Госпожо генерален директор. Благодаря ви много. Действително, аз нямах намерение да се изказвам, но мнозина наблегнаха на забавенето. Искам тук да изясня три неща. На първо място, както знаете, има нови правила, които са в ход, които намаляват времето за вземане на решения под този тип проекти. Що се отнася до новите проекти, решението ще се взема в рамките на 4 месеца. Първия случай, за който стана дума, румънския случай, се осъществява по старите правила, има дълго забавене. Докладчикът също призна, че има затруднения, свързани с създаването на кооперацията. Ние трябва да проверим дали това е жизнеспособен проект, дали хората ще участват в тази кооперация. Това обяснява забавенето по този случай. На второ място, искам да кажа, че, що се отнася до испанския случай, може би има неразбиране на въпроса, тъй като през февруари 2014 се представи молбата, т.е. няма сериозно забавене в това отношение. И третата бележка, която искам да направя, е, че след като двата бюджетни органа се договорят, ще има срок от две седмици, за да може комисията да отпусне средствата. И аз бих подкрепила казаното от председателя парламентът да вземе максимално бързо решение, за да можем да реализираме тези решения максимално скоро. Председателят. Сега топката е в полето на парламента. Трябва да се намерят а, начини да се премине към гласуване максимално скоро. При тази а, сложна и а, тежка ситуация трябва да ускорим процедурата и средствата да бъдат отпуснати. Приключихме с пете доклада, свързани с предложения за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и стигнахме до гласуването по доклади на госпожа, господин Жерар Дюпре и на госпожа Моника Холмайер. Искам да ги попитам дали можем да преминем към разглеждане на техните а, предложения, към гласуване. Можем ли да преминем към гласуването сега, господин Дюпрек? Какво е вашето мнение? Господин председател, аз искам да вървим по-бързо и считам, че можем да гласуваме тези трансфери, ако колегите не възразяват в, 2000, в 10 Аз искам набързо да представя тези трансфери и ако нямате възражения, ще ги гласуваме набързо. Ако и моя шеф няма възражения, имате ли вие някакви възражения, госпожо? Съвсем накратко по трите трансфера. Няма да говоря бързо. Първо, е, за службата за защита на данните, трансфер, който не е сложен. Става въпрос е, едно постоянно място да бъде преобразувано в временно място, докато се заеме мястото. Това не е проблемно. Е, 440 хиляди, това е сумата. Второто става въпрос за комитета на регионите и за децата на служителите там, които също могат да посещават детските ясли на институциите. Става въпрос за центъра ранно детство и другите детски градини на другите институции, които могат да бъдат посещавани от децата на служителите на Комитета на регионите. Третия, ам, трет, третия трансфер засяга също Комитета на регионите. Става въпрос за модифициране ЕКР вече има собствена политическа група и съответно трябва да бъдат отпуснати постове и за тях. Също процедурата не е толкова сложна и при други подобни обстоятелства също сме изисквали такива трансфери. Благодаря ви. Жерар Депре има думата. Набързо, господин председател, ние получихме един голям пакет от предложения за трансфери. Някои от тези трансфери могат да бъдат гласувани. Става дума за 12, 13, 14, 15 и 16 предложения. Това ще се разгледа обаче на следващото на заседание. Тук можем да разгледаме искане 11, което се отнася до административните децентрализирани разходи за 2012 година. Осемнайстия трансфер става дума за аванс за 2015 година за съвет, който ще се занимава с въпросите на разрешаване на банкови кризи. Този съвет ще се финансира от 2015 от носки от банките и средствата ще бъдат върнати в бюджета на Европейския съюз. 19 трансфер. Става дума за кредитите за ангажименти за 2000, до 2020 за стратегия 2020. 20 трансфер. Той трябва да позволи на Сърбия и Черна гора максимално да използват наличните кредити за поете задължения Целта е да се подобри одобрението, управлението на програмите. 21 трансфер също не е проблемен. 20 милиона евро от резерва за Сирия за извънредна помощ. 22 трансфер 125 милиона по поети а, ангажименти и 7 милиона плащания за Сирия за справяне с беженските проблеми в съседните държави. Благодаря, господин докладчик, за внесените пояснения. Имате ли въпроси или коментари? Разполагаме с 5 минути, евентуално за въпроси. Ако няма такива, бихме ли могли да преминем към гласуването, да ускорим процедурата. Съжаляваме, че има такава инертност в системата, бихме искали да се работи по-ускорено. Можем да гласуваме амблок. Единайсто, 18, 19, 21 и 22 предложения, така както бяха представени от докладчика Дюпре. Кои са за? Моля да вдигнат ръка. Кой е против? Няма. Има ли въздържали се? Няма въздържали се. Всъщност двама. Въздържали се, виждам. Благодаря. Прието е. Останалите раздели, които бяха представени от госпожа Холмайер относно Комитета на регионите, трансферът 2014 година. Кой е за това предложение? Кой е против? Няма против. Има ли въздържали се? един въздържал се. Приема се. Следващият трансфер се отнася до Европейския орган за защита на личните данни. Кой е за? Кой е против? Няма въз... против. Има ли въздържали се? Двама въздържали се. И третият трансфер за Комитета на регионите искане за промяна на щатната таблица за 2014. Кой е за? Против? Не виждам против. Въздържали се? Двама въздържали се. С това приключихме дневния ред за тази сутрин. Имате ли други въпроси? Няма такъв случай ще преустановим заседанието и ще продължим от 15 часа за среща с тройката относно децентрализираните агенции на Европейския съюз.